гласуване от Обединената левица и НСЕ за решението на комисията и трябва да започне междуинституционални преговори възоснова на доклада за общите правила за вътрешния пазар е, с природен газ. Доклад, че господин Бузе, гласуването ще бъде утре. Що се отнася до решенията за започване на междуинституционални преговори от комисиите Тран и Ембо, не получих искане за гласуване в парламента. Тези комисии следователно могат да започнат преговорите. Също така искам да обявя, че господин Шопрат напуска групата на независимите и се присъедини към групата СПД, считано от